Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Преминаваме към обясненията на вота. Ви информо да aver ricevuto numerose richieste. Нека да ви съобщя, че съм получил много искания за участие в обясненията на гласуването, но не можем да продължим по-късно от 2.45, тъй като след това трябва да се подготви и залата за подновяване на работата в 3 часа. Всички останали съобщения, свързани с обясненията на вода, се прехвърлят за утре или могат да бъдат подадени в писмен вид. cominciamo dalla relazione gabriel mato alla parola l'onorevole corbett per un minuto нека да дам думата на, господин на... по доклада на господин Мато на господин Корбет. Yes, Благодаря, господин председател. Обсъждахме темата вчера и докато провеждахме дебата, господин Фараш повдигна тема, която няма нищо общо с този доклад, а по-скоро е свързана с Лаврака и мерките за неговата защита, с които, от които той беше недоволен и заради това взе повод от тях, за да а, насочи обвинение към Европейската комисия. Аз работя в парламента от много време, знам как се вземат решения в Европейския съюз. Комисията е изготвила предложение и министрите на националните правителства на държавите членки взеха решение против това предложение. Всъщност това, е, срещу което възразяваше господин Фараш, бе продукт на решенията на министрите, включително министъра на Великобритания, отговорен по тази тема. Той обаче реши да насочи критиките си към комисията си, въпреки че добре знае как се вземат решенията. Това е просто а, мярка за а, популярност по време на референдума. Колегата Торис Мартинес има до... Joder, no me va esto, no me enciende. No. ¿Sí? Puedes hablar. Може ли да включите микрофона? Да. Е, бон... Да, включи го. Малко е трудно да се говори с, с този шум тук наоколо и при това липса при, на уважение към оратора. Сега, искам да кажа въпреки следното по повод за запасите риба тон. Те се подобряват. За съжаление, квотата се влушава. Сякаш не е важно усилието, което полагат е, рибарите, че тук важното е какво решение ще вземем ние тук в една зала. По повод на разпределението на квотите, което прави Народната партия, се отнася за рибата тон, а и за други видове риба и за различни рибни съоръжения. Това ни кара да се хвалим със собствените си постижения в политиката за рибно стопонство. Това обаче не е, е вярно, защото в крайна сметка тези мерки са против гражданството. В доклада пише, че няма позиция. Няма позиция за това как се отразява разпределението на квотите върху живота и поминека на рибарите. Ние се срамуваме от липсата на такъв текст и ще продължаваме да се борим за неговото включваме, защото рибарите от Атлантика и от Средиземното, от Средиземно море имат право на квотата, която им се пада по право. Благодаря. Благодаря, господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Целта на проекторезолюцията бе да се доусъвършенства ефективното прилагане на общата политика в областта на рибарството по отношение на червения тон в Средиземноморието и Атлантическия океан. В областта на традиционното рибарство се използват традиционни риболовни съоръжения – в момента този отрасъл е изправен пред затруднения. Не бива да излагаме на риск равновесието между економическия фактор и опазването на отрасъла. Трябва също така да работим и по въпроса за прилова. Предложението трябва да е насочено към рационализиране на общата политика в областта на рибарството. Мисля, че в това отношение сме поели по правилния път. Господин Ханан. Благодаря, господин заместник председател. Винаги има смисъл да се е, гледа какво прави една организация, когато се преценява нейната дейност. Председателя на комисията беше в парламент, обясняваше как Европейския съюз иска обща данъчна политика, обща военна политика, но преди да е, предприемем е, подобни мерки, трябва да, да си зададем въпроса е, как работи Европейския съюз в областите, в които вече има правомощия. Общата политика в областта на риболова е въведена през 1972 година. Дайте да видим тогава кой е отговорен за това, че намаляват запасите в Северно море. Всъщност нещата се влушават, напротив, даже всъщност изнасяме екологична катастрофа и на други територии. А пък това беше един отличен възобновяващ се ресурс. И какво същите тези хора да са отговорни с общата политика в областта на отбраната, въпреки това, което се случва? Колегата Волф. Благодаря. Днес един човек, един комисар от Малта въвежда регламенти, правила, които ще се отнасят до граждани на други държави, включително и на Обединеното кралство. Значи всички ще се подчиняват на решения, взети от някой, за когото те не са гласували. Няма смисъл да говорим за демокрация. Няма смисъл да говорим за правото на народа, защото тук единството, което има смисъл е правото, което ни налагат бюрократите. Никой няма право да управлява без останалите да са съгласни с неговото определение. Ако най-накрая стигнем до прозрението, че управление не се извършва така, докато не стигне, няма да стигне до никъде Европейския съюз. Информатива. Председателят, нека изясня нещо. Днес парламентът Моля да ме слушате, тъй като искам да ви информирам за нещо. Исках да ви припомня, че парламентът гласува за това предложение за регламент. То не ни бе наложено от комисията. Както съветът, така и парламентът гласуваха за в рамките на обичайно приложимата законодателна процедура по съвместно вземане на решения. Докладът Ланген, думата има господин Корбет. В този доклад се обхваща широк набор от елементи, отнасящи се до политиката в областта на конкуренцията. Има един въпрос, който в момента е изключително актуален. Става дума за конкуренцията пред която е изправен стоманодобивът ни. Конкуренция от страна на стоманодобивни мощности в Китай. Въпросът опира както до конкуренцията, така и до търговията. Преди време комисията предложи да се засилят мерките ни за защита в подобни ситуации. Но нека си припомним, че в съвета една от страните членки блокира този процес, предотвратява предприемането на по-ефикасни действия. Става дума за Обединеното кралство. Консервативното правителство там е един от онези, които носят отговорността за това, че нямаме по-силна позиция в подобни ситуации. Великобритания можеше да предприеме действия на национално равнище, съгласно учредителните договори, но наред с други държави тя не го направи. И някои държави в такива случаи прибягват до обичайния си подход, като обвиняват Брюксел. Председателят, моля, спазвайте времето си за изказване. Още в самото начало казах, че много колеги искат да си обяснят вода, но можем да продължим най-късно до 2.45 Редовната сесия трябва да продължи в 15 часа. Колкото по-дълго говорите, толкова по-малко колеги ще могат да се изкажат. Моля, уважавайте колегите. Госпожа Морвай. Е, Гласувах против този доклад. В някои е, от е, страните, преживяли комунизма, тези теми са много важни, особено точка С. Ком, политиката за конкуренция е един от инструментите за защита на европейската е, демокрация, защото предотвратява концентрацията на прекомерна економическа сила в е, ръцете на само няколко играчи. Това всъщност е мярка срещу феодализирането а, е, на властта и политическа, и економическа, а, както и на властта на преразпределение на европейски средства към близките на тези лица. Всъщност, демокрацията изисква на политика в областта на конкуренцията, която дава равнопоставеност на всички участници. Независимо от това, на кога са приятели. Господин Мамикин, на благодаря. Кон- конкурентната ни политика, политика по конкуренцията е една от най-важните за Евросъюза, защото оказва пряко влияние върху економическото и социално развитие, както и на международното ни присъствие. Трудно е обаче да се намери равновесие между интересите на потребителите и конкурентоспособността. Именно за това бе взето решение за работа по този доклад. Трябва ни социално сближаване, трябват ни и по-съвършени национални данъчни политики спрямо производителите. Трябва ни и борба срещу монопола срещу злоупотребата с господстващо положение, защото именно такава политика за конкурентно способността ще отговори на всички предизвикателства. Благодаря. Mulțumesc. Am votat diferit în acest raport. Госпожа Маковей, Моят глас не съвпадна с а, този на групата Екаре, тъй като мисля, че а, конкуренцията в областта на фиска е част от а, пазара. Същевременно обаче а, трябва да има предвид, че а, съществуването, съществуването на данъчни обежища ни струва близо Хиляда милиарда годишно в загубени данъци. Не можем да позволим фирмите да изпращат печалбите си в данъчни обежища. Тези печалби трябва да водят до плащане на данъци в страните, в които са осъществени. Фирми с седалища в данъчни обежища просто не трябва да бъдат допускани за участие на общия един пазар на Европейския съюз. Това трябва да е мярка, която се прилага на, за всички фирми в Европа, за да са длъжни да плащат данъците си там, където печелят. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Разбира се, гласувах за този доклад, който съдържа мъки. Ако тези препоръки бъдат изпълнени, ще можем да запазим работните места в Европейския съюз и да разкрием нови. Ще се спра върху някои от измененията. Нито аз, нито колегите ми от партията Финегейл следвахме курса на групата по време на гласуването. 76, 3 и 89. По тези изменения се въздържахме, защото те се отнасят до общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Според нас тя спада към компетенциите на държавите членки. Единствено държавите членки могат да регламентират данъчното облагане. Въздържахме се и по изменение 81.2, защото според нас то надхвърля онова, което е предложено в международната инициатива, инициативата на ОИСР. Приветствам частта в текста, която се отнася за селскостопанските производители. Господин Ханан. Благодаря. По повод на това, на този доклад искам да цитирам Международния валутен фонд. 70 до 2015 година. Такъв се оказва спада на економиката, който се очаква в световен мащаб. За какво, на какво смятате, че може да се дължи това? Може би само на развиващите страни, защото не се очаква подобен пат нито в Австралия, нито в Съединените щати. Аз смятам, че единството обяснение е свръхрегулирането. Свръхрегулирането и различните директиви и правила. Институционализирането на конкуренцията, така да се каже, което всъщност означава и издигане на изкуствени прегради, свиване на капацитета. Това в крайна сметка ще откаже много от производителите от нашите географски ширини и ще ги изпрати в изгнание. Докато съществува тази система, няма просто смисъл да се опитваме да се справим с проблема с стари регулационни механизми. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам този доклад, подкрепи го и трябва да се има предвид, че е важно че подкрепихме 104 105, 106 и 107 доклад. Като докладчик по нелоялната конкуренция в продоволствената верига, мисля, че това е важно за нашата работа с Комисията по вътрешния пазар за предложенията за разрешаване на нелоялните търговски практики и за решаване да, до каква степен те са неконкурентни. Така че това е включено в този документ. Благодаря. Госпожа Доц. Аз гласувах против този доклад. Съгласна съм с съставителите му за това, че ние като законодатели сме длъжни да насърчаваме създаването на условия насърчаващи конкуренция. Така стопанските субекти в Европа ще могат да навлизат на нови пазари, ще се премахнат и пречките пред националните економики. Ще се спра по-конкретно върху държавните помощи. В Ирландия основни наши промишлени отрасли са обект на разследвания от страна на Европейската комисия за изключенията за държави членки. Добре е, че Европейската комисия постанови, че в повечето случаи няма нарушения, но ще трябва да се събират такси с обратно действие и то такси за срок от десетилетия в конкретни отрасли. И така по-малките оператори на практика ще бъдат изтласкани от пазара. Важно е да припомним, че тези дружества са действали добросъвестно. Те не носят вина. Много е важно подобни случаи да не се повтарят в бъдеще. Много е важно дружествата да могат да продължават да работят добросъвестно. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Този доклад за конкуренцията включва важни предложения, включително държавната помощ в финансовия отрасъл, която може да доведе до изкривяване на конкуренцията в този отрасъл. Съгласна съм с, с заявлението в доклада, че трябва да се обърне специално внимание на това регламентирането да не изкриви конкуренцията в полза на големи банки. В Ирландия от началото на януари имаме особено положение. Налагат се ограничения на депозитите, които могат да се влагат в кредитни обединения. Да, това са не това са организации е, за спестяване, които нямат е, е, цел да получават печалби и тяхното изключване по този начин от възможностите за работа в областта на ипотеките е начин за нелоялна конкуренция срещу тях. Също така приветствам усилията свързани с нарушенията за фермерите и потребителите в продоволствената верига. Благодаря. Най-голямото превъзходство на цивилизацията е литературата, изкуството, промишлеността, селското стопанство и това никога не е дело на едно централизирано правителство. Ние тук сме седнали в епицентъра на централизацията която се изразява в силата на съвета и нашите собствени парламентарни комисии. Това още веднъж ни дава урок за това как можем да провалим, провалим печеливш бизнес. Виждаме как се отразяват нашите деяния върху еврозоната и колко много млади са безработни можем да си вземем полука и за това как се отразява нашата политика върху външната ни търговия. Следователно, изводът, който се налага е да не се централизираме повече, а да върнем правомощията на държавите членки и сами да решават как най- да са конкурентни на световната сцена. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад, доклада Лорд. Госпожа Морвай. Междукултурният диалог. Това е темата на доклада, по който гласувахме. Аз гласувах против, тъй като в доклада не се говори действително за ценности. Как можем да говорим за междукултурен диалог, при положение, че в нощта на 31 декември европейки не могат да празнуват свободно по улиците на европейските градове. Тук не става в никакъв случай дума за междукултурен диалог. Не става въпрос за това дали жените в Европа могат да излизат на публични места, непридружавани от мъже, или дали могат да ползват обществени плувни басейни. Това са основни права в Европа. Всички тези, които ги поставят под въпрос, трябва да бъдат хвърлени в затвора или да се завърнат по родните си места. Колегата Мици. Благодаря, господин председател. Тук говорим за един от важните елементи на Европейския съюз. И а, ако трябва да се започне отново, трябва да започнем от образованието и културата, беше казал един от мъжтите основатели на Европейския съюз, защото това е важно за на едно ново поколение, което да се бори срещу дискриминацията, насилието, радикализацията, расизма и ксенофобията. Затова поздравлявам докладчика и гласувах за постигнатия доклад. Много се радвам, че едно от моите предложения беше взето предвид, а именно децата да могат да бъдат изложени на различни култури още от малки, за да могат да имат по-широка гама лични умения за живот и е, да бъдат насречени да бъдат активни граждани на Европейския съюз. Гражданското образование трябва да започне от много ранна възраст и мисля, че то трябва да бъде включено в е, образователните програми в много държави членки, за да може хората още от малки, децата още от малки да бъдат изложени на многообразието на култури и да оценяват неговия потенциал, да имаме обща е, общото усещане на принадлежност и на зачитане на европейските ценности. Благодаря. Благодаря, господин председател. Културното разнообразие е част от света, в който живеем. Следователно, диалогът между култури е предизвикателство да се разбираме едни с други. Преодоляването на това предизвикателство е от изключителна важност. В нашето общество това е така и така е и в целия свят. За съжаление има някои негативни стереотипи, които продължават да се ширят и до голяма степен това се дължи на образователната система. За съжаление, тази образователна система в някои държави членки не е на необходимата висота. За това следва да превърнем опазването на културното многообразие в едно трансгранично понятие. Не по-маловажно е да променим и пренагодим принципите си с оглед към бъдещето, за да може нашето общество да има бъдеще, както и нашите ценности. Благодаря. kulturális soksznűség és a kultúrák közötti párbeszéd igénye mindig is. Господин с културното многообразие и диалогът между културите винаги са били част от Европа. Тези ценности не се установиха едва наскоро при последната миграционна вълна. Многообразието в Европа се дължи и на събитията от миналото, Свидетели сме на съвместно съществуване на много различни общества. Междукултурният диалог е важен не само с оглед на миграцията. Той е важен и с оглед на задоволяването на потребностите на коренни общности. Междукултурният диалог е двупосочна улица. Той трябва да е в полза и на двете страни. За съжаление, някои държави членки не отделят достатъчно внимание на основателните критики, които отправят някои мълцинства. Междукултурният диалог не функционира, поради което мълцинствата изискват помощ от Европейския съюз. Надявам се, че Европейският съюз, европейските институции ще проявят повече готовност за диалог в бъдеще. Госпожа Петир. Поддържала съм Благодаря, господин председател. Е, изказах, изредих подкрепа за този доклад, защото за мен междукултурният диалог е от огромно значение, за да се уважава различието и да се постигне мир. За съжаление обаче в днешно време в света този диалог много често ерозира и забравяме общите си човешки ценности. И за това се радвам, че тук се подчертава значението на семейството в е, запазването на културните традиции и че се подчертава, че човек първо научава е, много за собствената си култура от дома, в семейството. Трябва да се предприемат мерки за защита на децата, трябва да се съхранят семействата, е, защото така се отглеждат деца, които хем обичат е, своите традиции, хем проявяват уважение към другите. Господин Полчак. Право подпожил, protože съм... Благодаря, господин председател. Аз подкрепих е, доклада и го направих, защото съм твърдо убеден, че чрез образованието ние се опознаваме взаимно по-добре. Опознаваме по-добре и европейските ценности, включително и тези, които се споменават в пети члена, именно правовата държава. Защитата на тези ценности следва да бъде обект на нашето внимание и в тези държави, където няма правова държава. Трудно е да се борим за многокултурно разнообразие, ако няма общо споделяни ценности. За съжаление, тези ценности не са достатъчно развити навсякъде и за това смятам, че трябва да бъде един от приоритетите ни. Госпожа Доц, господин председател, като член на парламента от Северна Ирландия, напълно признавам какви значими промени могат да настъпят в живота на младите хора, например, в резултат от установяването на диалог с хора с по-различно минало и съвсем различни вяра и убеждения. Напоследък сме свидетели на радикализация в Европа, поради което и напълно подкрепям предприемането на мерки за слагане на край на вербуването за терористи на млади хора, за поставяне на край и на липсата на търпимост в обществата ни. В тази битка е много важно националните правителства да изиграят основната роля. Докладът е опит за оказване на въздействие върху образователните системи на държавите членки. В него се предлага да се хармонизират образователните системи, като се постави акцента върху културното наследство. Но подобно решение следва да бъде взето от държавите членки, не от Европейския парламент. Ако искаме да има разделение на местно ниво, поради това се нуждаем и от решения на местно ниво. Нека не забравяме това. Председателят. Преминаваме към доклада на господин Балц. Госпожа Морвай. Е, Благодаря, господин председател. Не, глас... не можех да подкрепя так... този регламент за финансовите услуги, тъй като в него се говори за неща, бъдеще време, а всъщност те са съществували като правило в миналото и щяха да успеят да помогнат да се предотврати кризата с ипотеките в Унгария, например, ако се беше предоставила подходяща информация на хората, ако бяха в действие по-добри правила за отговорността, на изпълнителните директори на банките, както и на банковия надзор. И съм е, задавала нееднократно въпроса какво става с онези, които, е, от които се искат да плащат ипотеките си в чужди валути. Отговор няма. Е, Благодаря, господин председател. След финансовата криза, която се разрази преди 10 години, все още можем да усетим последиците, особено в финансовата сфера, която понесе най-тежкия удар. Имам предвид пазарите на финансови услуги, и капиталовите пазари. И пътят е все още неотъпкан пътят към разрешаването на тези проблеми. Всички институции, които работят по въпроса, включително и на международно равнище, трябва да си сътрудничат по-тясно за необходимите реформи, които ще гарантират по-малко кризи в бъдеще. Една от причините за кризата през 2008 година бе неефикасността на банковите системи и неефикасният контрол упражнява върху тях. Затова гласувах за доклада. Mulțumesc. Criza financiară a făcut ne... Госпожа Макове, Макове, благодаря много. Финансовата криза на прави така, че е много важно да се предприемат мерки е, на европейско равнище и не могат да бъдат предприяти тези мерки на ниво само и единствено а, е, национално равнище. Също времено има а, е, регламентация, която се различава а, от място до място и затова в този доклад да се предлага един по-различен подход. Един подход, който е свързан с въвеждането на съответна законодателна рамка – която беше обсъдена много бързо по време на финансовата криза. Важно е всички държави членки да могат да коригират нещата, които не бяха направени достатъчно добре по време на приложението на тази финансова рамка, именно мерките свързани с оценката на, на приложението и с прозрачността. Важно е също и да се вземе предвид какви са мерките, които бяха взети пред, през економическата криза. Много години вече минаха от тогава и видяхме как се разви економическата криза. Важно е да има мерки, които отговарят на сегашното състояние. Господин Капуто. Благодаря. Аз също съм за този доклад и смятам, че ще ни гарантира допълнителна стъпка напред за ни по-ефикасни финансови услуги и за предотвратяване на бъдещи издания на кризата от 2008 година. Разбира се, че не сме преодолели целият риск. Някои економисти дори вещаят епидемия в е, петролния бранш, откъдето след това да се произведе ефектът на доминото. Но смятам, че това може да се преодолее единствено чрез преодоляване на несъвпаденията в регулаторните законодателни системи, защото ако има такива несъответствия, няма да си върнем доверието на потребителите. Конкурентността на финансовите услуги, освен това е и заплашена от Китай и от евентуалното излезене на Обединеното кралство от Европейският съюз. Следователно, е, е, рискът трябва да се е, бори. Господин Кели, по време на миналия мандат бяхме свидетели на рецесия тогава вие в качеството си на комисар, заедно с господин Бърние, положихте огромни усилия за справяне с проблемите. Огромни усилия за приемането на нормативна уредба, която да предотврати възникването на подобни проблеми в бъдеще. Добре е, че сега правим равносметка на всичко това. Добре е, че обмисляме и за предотвратяването на такива проблеми в бъдеще. Изказалият се преди мен колега говори за последиците от кризата, предизвикана от Шел за европейските пазари и европейската економика. Не можем да приемаме вече нищо за даденост. Затова и трябва да сме бдителни. Приветствам най-вече създаването на Банковия съюз и установяването на повече дисциплина в отрасъла. Трябва да продължим да сме бдителни в името на европейските граждани. Господин Полчак. Eh, Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад по собствена инициатива, защото смятам, че в него са включени всички важни проблеми, свързани с финансовите услуги, европейския пазар и Европейския съюз на капиталовите пазари, който е, е интегрална част от европейския пазар. Важно е да говорим за развитието на предприятията, за начинащите предприятия, за малките предприятия и да сравним а, тяхната ситуация тук с евентуалната ситуация на такива предприятия в Съединените щати. И трябва да разрешим основните проблеми, да видим кои са бариерите, да видим и какви могат да бъдат инвестициите и дейностите в областта на новаторството. Затова подкрепих този доклад по собствена инициатива и бих се радвал Европейската комисия да го зачита, когато въвежда нови мерки в областта на капиталовите услуги. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад. Доклада Матера, господин, госпожа Валина. Благодаря, господин председател. Да, жените не сме жокер на обществото и освен това не стоим с кръстени ръце и да, по, за чакане на заповеди, особено заповеди на големите корпорации. И ние, жените, като мъжете, имаме право да вземем решение за собственото си бъдеще. Дали искаме да сме майки или не, да сме женени или моми, дали да работим за собствена сметка или за чужда. Следователно, не е магическото решение равенството в тази област, което е предмет на доклада. Не предприемачество по квоти, а преодоляване на неравнопоставеността и на и еднакво заплащане. Това ще помогне на е, жените и семейните им ангажименти. Освен това, политики, които са насочени към развитието на човешкия капитал. От това имат нужда от жените, а не от вливане на средства в един или друг економически бранш. Затягането на коланите през последните години в Евросъюза и от държавите членки се отразиха зловещ, ако позволите, върху живота на много граждани. Най-много пострадаха жените. Те са сред най-бедните. Вече време е да напуснем, да забравим окончателно идеята, че жената е жокера в обществото и може да бъде използвана за закърпване на това, което куца в економиката или в социум. Това води до растеж, разбира се, но до растеж на неравенството. Затова много е хубаво да говорим за жени предприемачки. Това е чудесно за тези, но голямо не на експлоатацията на жената. Затова нашата политическа група се въздържа. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, тъй като предприемачеството сред жените разполага с огромен неизползван потенциал за растеж и работни места. Жените не са уязвими, те са важни действащи лица в економиката те могат да са от полза за економиката. Крайно време е държавите членки да признаят пълния потенциал на предприемачеството сред жените, да приемат ясни стратегии за премахването на всякакви форми на дискриминация и на всякакви пречки, за улесняването на достъп до капитал, за намаляването на бюрокрацията. Трябва да се борим и срещу стереотипите. Нерядко жените се ползват с по-малко доверие най-вече в сектори като новаторството и технологиите. Жените трябва да имат повече възможности за образование и обучение. Трябва да имат възможности за втори шанс. Така те ще повярват, че могат да се справят и ще учредяват и дружества. Приветствам и създаването на повече мрежи от жени. Важно е те да се подкрепят взаимно, да обменят най-добри практики и да се учат взаимно от опита си. Държавите членки трябва да създадат по-благоприятни условия за усъвършенство съвместяването от страна на жените на семейния и професионалния живот. Госпожа Житнянска. Дякуем велми пекне, пан председаюци. Хцем Благодаря много, господин председател. Бих искала да поздравя докладчика, изготвил този доклад. Смятам, че жените заслужават да бъдат насърчени и подкрепени но мисля, че трябва да обръщаме особено внимание на предразсъдъците срещу жените. Не е работа на Европейския парламент да се разпорежда как точно жените да балансират своята работа в семейството и на работа. По-скоро трябва да им се предостави повече гъвкавост. Да кажем да има достъп до грижа за деца, да има добра професионална подготовка в училищата, защото има нужда и от а, бъдещи а, медицински сестри, фризьорки и прочи, които могат да станат бизнесмени. Аз подкрепих доклада, защото съм по принцип за този подход. Жените имат място на пазара да са предприемачи, да имат достъп до финансиране. И това трябва да бъде така в, в цяла Европа. Особено ако това е свързано с нововъзникващи фирми и малки и средни предприятия. Жените наистина имат огромен потенциал, който трябва да бъде отключен. Защото ако ги държим на страна от света на предприемачеството, от фирменото дело и само ги оставяме вкъщи като дете гледачки ще се лишим от половината от богатство на нашето общество. Това, разбира се, трябва да означава повече детски градини, друг вид услуги, както и по-лесен достъп до финансиране. Но така или иначе, жените имат своето място и то не е само в семейното. Следователно, не само в семейството, следователно повече услуги за семейните ангажименти. Благодаря. Госпожа Марбай, благодаря. Доклада, по който гласувахме днес, се отнася до трудностите, пред които са изправени жените, ако искат да създадат свое предприятие. В Комисията по правата на жените не спирам да твърдя, че за една европейка проблемите са доста по-различни, ако тя е от бивша социалистическа държава. В Унгария, например, основният проблем е, че няма капитал, че няма достатъчен достъп до финансиране, ако човек иска да създаде свое предприятие. След процеса на приватизация, собствеността на държавата премина в ръцете на предприемачи и инвеститори от Западна Европа. Те не допринесоха за капиталовите потоци в страната. Така онези, които искат да създадат свое предприятие, всъщност нямат възможност за това у нас. Колегата Борзан. Мanje od trećine samozaposlenih. Благодаря, господин председател. За съжаление не получаваме превод от харватски в момента. Е, най-важното нещо за жените предприемачи е да има лесен достъп до финансиране и подкрепа на място Следва да има хармонизация, освен това, на изискванията за жените предприемачи. Много се радвам, че Харватия е в челото на тези инициативи. В доклада се призовава за въвеждане на положителни промени в економиката, но и в обществата и аз подкрепям този доклад. Господин Шогор. Habár a vállalkozáspolitika a Lisszaboni szerződés óta politikai prioritás, az Unió még mindig le van maradva. 2012 Благодаря. 31% от е, предприемачите в Европа са жени, така че има какво да се прави що се отнася до участието на жените на трудовия пазар. И за това смятам, че трябва да се намери добро е, равновесие между семейния и работния живот. За това и социалната сфера има какво да се направи. Трябва да се насърчава културата на предприемачество, особено в е, тези сфери, където жените имат повече шансове да намерят работа. Трябва да се търси едно добро равновесие. Целта ни е през 2020 е, да постигнем е, целта, именно е, по-голям достъп на жените на пазара на труда. Като пункта, нека да старпи и без снал старпирешем, муцевешем, легал, юридически. От правна гледна точка няма разлика между предприемачеството, между мъжете и жените. Около една трета от бизнесмените в Европейския съюз са жени. Но необходими са реформи. Реформите са жизненно необходими в, в тази област. И за това е необходимо да се дадат равни възможности на мъжете и на жените. Квоти за жените в управителните съвети на търговските дружества е въпрос, който трябва да се разгледа. Нужно е социално равенство. Но, нужно е също така да се вземат предвид възможностите, необходими са ни професионалисти. И е, само те а, могат да вземат тези места. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Следя тази тема от много години насам. Първоначално, когато видях цифрите, които показват колко процента от предприемачите са мъже и колко жени, се удивих. Има голямо разминаване. Колегите казаха защо има такава пропас. Една от причините всъщност е увереността. Трябва да променим пречките, както те се описват в този доклад, пред жените, за да може те да станат по-успешни предприемачи, да бъдат равнопоставени. Същото въжи и за достъпа до финансиране. Има едно схващане, че жените предприемачи нямат същите възможности като мъжете, за да започнат своя бизнес. В моята страна обаче станахме свидетели на много промени в това отношение. Има много повече жени в сферата на бизнеса, те се развиват и мисля, че подобни тенденции трябва да се окоръжават. Благодаря. Благодаря госпожа Петир. Господин председател, делът на жените предприемачи в бизнеса в Харватия е почти 30%, съвсем малко под средната стоеност за Европа. И е, голяма част от тези жени е, притежават компаниите си, 7% от тях са развили сами своя бизнес. Това е повишение на участието на жените спрямо 2007. Само 7% тогава бяха жените от всички предприемачи. Потенциала на предприемачеството за жени е много голям но много големи са и пречките пред жените, когато искат да започнат бизнес. Затова подкрепвам доклада за създаване на конкретни стратегии да улеснят премахването на бюрократичните пречки, да дадат достъп до капитали и създаването на допълнителни образователни програми. Много е важно да има конкретни мерки, които дадат възможност на жените да съчетават задълженията си в семейството и в работата, без да се притесняват, че ще пренебрегват ролята си на жени. Госпожа Добс. Добс. Благодаря, господин председател подхождам към днешният дебат за подпомагане на предприемачеството сред жените по нов начин. В моят избирателен район в Северна Ирландия имаме премьер-министър. Но това е успех не само за страната, но и за моята партия. Това е много голяма крачка в правилна посока. Но трябва да се каже, че а, не може да се каже, че може да се наложи промяна, като се а, наложат а, квоти. А, става дума за пример за а, жени, а, жена, която а, с опорита работа е показала възможности и железна решимост да успее. И е, това, което ще кажа на авторите на този доклад е следното. Да, подкрепям премахването на всички пречки пред жените. Да, искам да се премахнат пречките пред образованието и професионалната подготовка на жените. Да, искам в нашето общество да се насърчават предприемаческите умения, но не съм съгласна с квоти или подобен подход. Госпожа Харкин. Господин председател, това е важен доклад. Подкрепи го с удоволствие. Когато погледнем цифрите, ще видим, че само 31% от предприемачите в ЕС са жени. Ето защо трябва да се запитаме какво да направим на европейско ниво, за да подкрепим жените предприемачи. Един от инструментите, с които разполагаме, е инструмента за микрофинансиране. Ако погледнем 2013 година, ще видим, че съотношението между мъже и жени, които кандидатстват за помощ по този фонд, е 60 на 40%. Ето защо трябва да направим нещо повече на европейско ниво и ето защо подкрепих изменението, в което се призовава комисията да следи включването на равенството на половете във всички политики. Мисля, че финансирането на различни нива демонстрира, че трябва да има нещо подобно. Повечето жени предприемачи допринасят за справянето с различните стереотипи и се радвам, че сега се предвижда онлайн платформа за обучение, за менторство и за въвеждане на така наречени жени бизнес ангели. Това ще помогне много. Благодаря.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 Много положителни елементи се съдържат в текста, много добри стимули за страните членки. Най-важното е да не забравяме, че трябва да има равни възможности. Властите трябва да дадат възможност да се спазват всички международни договорености, за да има равноправен достъп и до, на хората с увреждания. Когато става дума за финансиране, също не бива да бъдат забравени тази група от обществото. Необходимо е да има и повече гъвкавост за учащите, за студентите, да имат те възможност да конфигурират обучението си по такъв начин, е, че да могат после да използват уменията си в е, живота. С удоволствие подкрепих този доклад, е, за да може да се дадат повече възможности на младите хора. Но разбира се, това не е нов проблем. 21% е през 1991 година, повече от 20 години преди повече от 20 години. И вече няколко поколения продължаваме да сме изправени пред проблема за младежката безработица. Необходимо е създаването на необходими умения. Необходимо е да се направи нещо за образованието, професионалната подготовка, заедно с работодателите да се работи, защото много работодатели се оплакват, че не могат да попълнят работните си места с млади хора. Значи необходим е нов модел, необходимо е нов подход към образованието и в университетите и другаде, за да се дадат нови възможности на младите хора. Приветствам всички инициативи за образование, професионална подготовка с участието на работодателите, за да може да имат младите хора необходимите умения. А, госпожа Морвай. Благодаря. Онова, което четем в точки А и С, там се казва следното. Между 4 и 6 милиона млади хора в Съюза са без работа. Младите хора между 15 и 25 годишна възраст в ЕС, които са безработни и нямат необходимите умения, са над 7 милиона. Имаме като цяло 24 милиона безработни и младите хора са възможно най-засегнати от тези проблеми. Ако слушаме какво ни казва Ангела Меркел, би трябвало да я поканим тук и да я попитаме защо позволява на милиони хора от Азия и Африка да идват при нас, когато имаме такъв голям проблем с младежката безработица. Господин Кючук. Благодаря, господин председател. Гласувах за този изключително важен доклад, защото той иска да се справи с едно от най-важните предизвикателства пред е, Европейския съюз. Огромна безработица, която стига до 50% в някоя страни членка. Нашата цел трябва да е да дадем на хората необходимите компетентности, умения, е, това означава те да бъдат и активни граждани, да бъде все по-демократично е, обществото. Пазарите се променят е, твърде бързо и да се прогнозира точно какви умения ще бъдат необходими в бъдеще не е възможно. Просто трябва да има по-широко образование в университетите. Страните членки трябва да имат подкрепа за засилване на обмяна на добри практики в областта на обучението и професионалното обучение, особено за обучението през, по време на работния живот. Също така езиковите умения, а и възпитание в самочувствие. Младите хора трябва да могат да се дообразоват през целия си живот и да успешно да осъществят прехода училище работа. Господин Ели, аз гласувах за доклада. Подкрепих го, защото активно работя в тази област отдавна. Няма по-важен проблем в момента от създаването на работа за милионите безработни млади хора. Защото това, на което сме свидетели, е истинска катастрофа. Абсолютно необходимо е да се създадат работни места. Не може да си представим Европа без работа за младите хора. И в този доклад се подчертава колко голяма е отговорността на страните и на техните правителства за решаване на този проблем. Не разбирам защо не се прави нещо. В Унгария, например, е необходимо да се подобри образователната система. И документа, който обсъждаме, трябва да бъде особено важна база за по-нататъчни дебати по този въпрос. Благодаря. Госпожа Спираки. Две неща ще кажа които демонстрират защо не се справяме добре с безработицата след младите хора. 5 милиона млади хора са безработни, има обаче 2 милиона свободни работни места. Защо да не обучим младите хора по такъв начин, че те да запълнят тези работни места? Ако го направим, те веднага ще вземат тези места. Държавите членки имат своята отговорност да подобрят уменията на младите хора. Ясно е обаче, че в много страни фалшивото образование се се превръща в норма. Ето защо трябва да окажем натиск върху държавите членки да следят по-отблизо какво се случва с фондовете, с средствата, за да може образованието наистина да се развива и да води до получаване на работно място. И трябва да действаме много бързо. Необходимо е да насърчаваме младите предприемачи чрез програмата Еразъм и чрез други инициативи за създаване на работни места. Това е изключително важно за всички държави членки. В моята държава, Гърция, за съжаление, мерките още не са прияти. Господин Мамикинс. Аз гласувах за този доклад на колегата с огромно удоволствие, защото е изключително важен. Е, безработицата сред младите е огромно препятствие пред економиката на Европейския съюз. В моята страна, Латвия, младежката безработица е буквално трагедия. И за това всичко, всеки подход, който може да я намали, всяка политика, която може да подобри положението, е добре дошла. Основното е да намериме възможност хората до 25 години да имат съответните умения. Това е основният проблем. Трябва да има мерки за намаляване на цялостно на безработицата в Европейския съюз. Господин Шогор има думата. Благодаря безработица. Над 20% за младежите в Европа показва размера на проблема, с който трябва да се справят нашите страни. Европейският парламент държи под поглед да си обсъжда този проблем непрекъснато. Въпросът за образованието, подготовката, така че да се създадат уменията, които са необходими, е главният въпрос. Няколко от страните в Централна и Източна Европа трябва спешно да се заемат с проблема на рано отпадащите от училище, особено някои социални категории, като ромите – Смятам, че да обърнем повече внимание в европейския семестър и стратегията за заетост, за да имаме стратегия, която да задържа младежите в училища, да бъдат готови за професионалния живот, да получат необходимите умения, да се включат в пазара на труда. Господин Кели. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих този доклад гласувах, както гласуваха колегите от моята група. Жалко е, че има толкова много млади безработни хора в ЕС. В моята родина видях как по време на най-голямата економическа криза млади хора с необходимите умения и образование се явяваха на интервюта за работа и получаваха едно и също писмо, в което пишеше, за съжаление, сега няма да бъдете назначен, опитайте отново. Това се случи с стотици хиляди млади хора, те се разочароваха и отидоха в чужбина и така станахме свидетели на изтичане на мозъци от Ирландия. Знам, че нещата сега се променят, економиката расте, 6% растежа тази година, Вярвам, че младите хора ще се върнат и ще запълнят свободните работни места. Надявам се, че същото ще стане и в други държави членки. Благодаря, господин Поспишил. съм Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада защото младежката безработица е много тясно свързана с силата на националната економика. От друга страна, явлението е толкова широко разпространено, че трябва да имаме съответните политики. Много се радвам, че се прие доклада. Друг аспект на свързан с младежката безработица е обучението и конкурентоспособността на трудовия пазар. В момента чисто националното образование не е достатъчно. За това трябва да има програми като Еразъм. Аз съм преподавател в университет и съм наясно колко много тези програми подобряват езиковите умения на младежите – а също им дават и възможност да озреят, е, с, прекарвайки година или две в чужбина. Новата програма е Разум за млади предприемачи е също много добра и като цяло докладът е отличен. Господин Петиер. Госпожа Пети, благодаря, е, господин председател. И аз е, подкрепих доклада, защото той разглежда един от ключовите проблеми на Европейския съюз включително и моята страна. Съгласно а, цифрите, в Харватия през второто тримесечие на 2015 година безработицата на хората с под 25 години е била 43,1%. Но Харватия не е изключение в Европейския съюз в това отношение. Необходимо е да се подобри положението и призовавам комисията и компетентните органи да разработят програми и проекти, които да дадат възможност на младите хора да придобият уменията, които са им необходими, да участват конкурентоспособно на пазара на труда. Бих искала също така да приветствам инициативата за осигуряване на по-тясно сътрудничество между образователната система, публичните служби, услуги и всички останали органи на държавата, това ще бъде в полза не само на младите хора, защото по този начин ще се разкрият нови работни места. Господин Дот. Госпожа Дот. Приветствам този цялостен подход за справяне с безработицата. Основната стратегия тук е изграждането на умения – трябва да признаем, че пред младите хора има много различни пречки в момента. Ето защо следва да създадем синергии между бизнеса, държавната администрация. По този начин ще се създадат и правилните възможности. В доклада се казва, че трябва да има цялостна мрежа, в която да се включват компаниите, държавните дружества, университетите. Трябва да има партньорство, подчертава се, между публичните и частните актьори. Младите хора са много важни за обществото и трябва този път да напипаме точния пулс на проблема. Следва освен това да се подпомогнат доброволните организации, които работят с засегнатите безработни млади хора. В Северна Ирландия има фонд, който може да се използва за тази цел, но за съжаление той е обременен от твърде голямата бюрокрация. Това, което харесвам аз в доклада е, че се дават практически предложения за подпомагане на тези милиони млади хора, които имат нужда от обучение. И що се отнася до разминаването на уменията и търсенето на пазара, трябва да имате предвид, че понякога става дума и за прекалено образовани хора. Тук местните власти, е, социалните партньори, националните власти е, трябва да е, имат своя принос за интеграция на младите хора на трудовия пазар. Е, също така е, да се въведе и така нареченото образование за втори шанс – в доклада се коментира необходимостта от адекватни е, умения, също така и за холистично обучение през целия живот. Много е важно младите, иновативни хора, които са готови да дават, създават работни места, трябва да бъдат включени в този диалог. Също трябва да има и менторинг за прехода от училище към работа. Изключително важно е също така да се създават производства, които да използват традиционни умения. А сега към доклада на Калас и Гербхард към акт за цифровия пазар. Благодаря, господин председател. С голямо удоволствие подкрепих докладът. Смятам, че единният цифров пазар е един от главните приоритети на сегашният мандат. Особено ако успеем да увеличим капацитета на продажбите онлайн, трансграничните продажби онлайн. Имаме шенгенско пространство, в което няма граници, но в цифровия пазар все още съществуват такива. става ясно, че а, търговските дружества все повече продават а, чрез интернет, но в своите страни. Недостатъчни са продажбите, трансграничните продажби. В Чешката република 26% от малките и средни предприятия а, продават чрез интернет, но само 7% продават трансгранично. Какво е необходимо? Необходимо е а, да се посок... улесни работата а, и този доклад ще помогне за това. Господин Золага. Благодаря, господин председател. Въздържахме се в този вод, защото ние сме за приспособяване на економиката към новата цифрова ера, но не подкрепяме идеята за по-голяма конкуренция. Смятаме, че европейската економика трябва да създава работни места с добро качество, устойчиви работни места. Този доклад ще облагодетелства повече големите компании, а не МСП. Трябва освен това да има гаранция за защитата на данните и да се защити мрежовата неутралност. Основните принципи на цифровото равенство за нашите граждани тук са заложени на карта. Ние сме за демокрация, за демократична трансформация, така както се случи е, в арабската пролет. Е, интернет не трябва да се превръща в място за бизнес. Госпожа Морвай. Благодаря. По доклада за единия цифров пазар аз гласувах за, но много съжалявам, че само 4% от малките и средни предприятия всъщност извършват сделки по интернет. А за микропредприятията също цифрите не са много по-различни. Често семейните е, предприятия, които е, произвеждат е, или дребни занечийски предприятия, които са концентрирани в къщи, биха могли да се възползват изключително много от подобен мрежов пазар. И ние трябва да обърнем внимание именно на този въпрос. Да има повече подкрепа за микро и малките е, семейни предприятия. За тях има безброй възможности в единия цифров свят. Те могат да продават продуктите си, да осъществяват връзки с заинтересувани клиенти. Госпожа Борзан. Трябва да спажим, да се спажат строгите правила в Европейския съюз при продажбите, например, 14 дни за обмислене и на тези, които са купили. Това обаче създава трудности. Средният потребител не, не може да определи дали е, онзи, който му продава, е фирма, която е в част в Европейския съюз или е от някъде другаде. Трябва този въпрос да се реши. Въпросът за доставките на купеното също трябва да се реши. Те трябва да бъдат по-ефтени, по по-прозрачен начин а, да бъдат извършвани. Не можем да очакваме да се разширяват продажбите по интернет, докато а, не са сигурни а, купувачите. В цифровата ера, казва госпожа Мици, трябва да има равни възможности за всички. Цифровата революция дава много възможности за напълно обновление на всички сектори на економиката. Ето защо трябва да завършим този цифров единен пазар. Това е много важно за гражданите. По този начин ще имаме по-голяма конкурентоспособност, по-голям растеж, повече висококачествени работни места. Много е важно гражданите, потребителите и МСП да имат достатъчно голяма защита и ефтин достъп до онлайн съдържанието. Гражданите трябва да разберат, че цифровата революция е, се получава тогава, когато се използват смартфоните и другите технологични решения. Европа трябва да е готова за задачите и изискванията на бъдещето. Благодаря. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Текста на доклада посочва ясно възможностите и предизвикателствата в процеса на интегрирането на целия цифров пазар. Хората трябва да могат да осъществяват покупки и продажби и трансгранично без съпрепятствия. Що се отнася до авторските права, също трябва да има възможност да бъдат защитени те. Затова е необходима съответната законодателна рамка. Ние трябва да направим един много обстоен преглед за правилата също за посредниците при търговията онлайн. Следва да се обърне внимание също и на възможностите при обработване на огромни масиви от данни извършване на компютърни услуги в облак и други. Това ще донесе до засилване на работните места и ще помогне на младите. Господин Кели. Благодаря още един път, господин председател. Още веднъж ще кажа, гласувах за доклада, заедно с моята група, защото темата е много важна, несъмнено. и тя е, е свързана с други проблеми, за които разговаряхме днес. Например, младежката безработица или пък е, възможностите за предприемачество сред жените. Това е една възможност за Европейския съюз да създадем нови работни места без допълнителни разходи. 415 милиарда евро може да спечели европейската економика, ако успеем да свършим тази работа както трябва. Трябва добре да помислим, способни ли сме да направим това. Така че да бъдат премахнати всички бариери пред бизнеса и да бъде много по-лесно хората да продават и купуват онлайн. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих този доклад за цифровия единен пазар, защото мисля, че той задава рамката за цифровото ни бъдеще. Не можах да подкрепя обаче изменение 24, макар че то е на Алде. Това изменение се опитва да внесе едно равновесие. От една страна то отчита, че цифровизацията увеличава нашата гъвкавост, от друга страна обаче то казва, че се пораждат и нови проблеми, свързани с така наречения бърнаут, например. Подкрепих едно изменение, друго изменение, в което се казва, че комисията трябва да направи проучване за това какво е въздействието върху семейния живот на хората, е, освен това се презовава за изследване върху когнитивните познания на децата. Да, аз съм за цифрова революция, но не може сляпо да вървим напред без да отчитаме отрицателното въздействие на този феномен. Цифровият единен пазар е свързан с положителни и отрицателни въздействия. Трябва да приемем положителните въздействия и да минимизираме отрицателните въздействия. Благодаря, казва председателя. Така приключваме с обясненията на ВОД. Заседанието е прекратено временно до 3 часа.